Dear President. Добро утро, госпожи и господа. Добро утро на омбудсмана, на госпожа комисаря и заместник председател на комисията, госпожа Рединг. Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред е докладът на господин Салавракос, дейност на Европейския омбудсман през 2012 година. След като официално открихме заседанието, приветствам с добре дошъл Европейския омбудсман господин Диамандурус. Радваме се, че сте сред нас. Виждам, че господин Силвестрис иска да направи процедурна бележка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл отново сред нас. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Днес в Италия Федерацията по леко атлетика отбелязва годишнина от световния рекорд, отбелязан през 72 година, през 79 година, извинете. Това е рекордът на Пьетро Мения. Този рекорд не бе подобрен в продължение на 70 години, бе подобрен едва след 70 години от Майкъл Джонсън. Поставилият рекорда бе член на този парламент. Той работеше по доклади за спорта, Обявяваше се и за създаването на Европейска агенция за борба срещу допинга. Винаги изискваше ясно да отстояваме ценностите в спорта. През 79-та година поставеният от него рекорд бе повод за гордост за нас, особено като се има предвид, че в страната нямаше толкова спортни клубове, най-вече в Южна Италия. Този млад човек бе символ на мечтите на цяло едно поколение южноиталианци. Днес в Италия рекордът му ще бъде отбелязан с редица прояви в Валета и други градове. Ще има спортни състезания, Искам да се възползвам от възможността да отдам дължимото на господин Менея днес на нашето пленарно заседание, тъй като той бе сред много ангажираните ни колеги. Господин Силвестрис, благодаря ви. Преминаваме към първата точка от дневния ред – доклада за дейността на Европейския омбудсман през 2012 година. Първият ни оратор за 4 минути е докладчикът господин Салавракос. Председател, рад, радвам се, че сте отново след, сред нас и се надявам, че е, катастрофата, която е, преживяхте, е последната в живота ви. Бих искал да поздравя господин Диамандорос, който е тук сред нас и който беше чест за нашата институция. Всички граждани в Европейския съюз знаят вече, те разбраха, че могат винаги да се обърнат към някого. Благодаря за измененията, които внесахте към доклада за дейността на омбудсмана с 2012 година. През последните години бяха отбелязани много успехи. Бих искал да се спра на някои основни тенденции. През 2012 година омбудсмана проведе успешно много разследвания, повече отколкото през последните години. Увеличението бе с 18% спрямо 2011 година. Приключените проверки е, при с, с 25% повече от предишната година. Както през 2011 година омбудсмана е отговорил лично на повече от 2000 европейски граждани, прегледал техните жалби и е отправил препоръки по интерактивният сайт си сайт. Докладчикът счита, че омбудсман е постигнал много по-успешни резултати в сравнение с предишните години. Повечето от проверките, извършени през 2012 година, касаеха недоброто управление, проблеми свързани с законността и срок, спазването на сроковете за извършване на дадени процедури. Съв съвета също така отбеляза успехите в областта на въпрос на разрешаването на въпросите, свързани с хората с увреждания и Европейския съюз се присъедини към Световната конвенция. Омбудсмана работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент за прякото прилагане на конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания. Бих искал също така да поздравя е, на нашата нова колежка, която пое функцията омбудсман и съм сигурен, че тя ще продължи работата, извършена от господин Диамондорос, с, с, с същия плам и желание, като основното, основната, основният двигател ще бъде интереса на гражданите. Бих искал да благодаря още веднъж на господин Диамандоро за извършеното през последните 10 години. Бих искал да, да, да му благодаря за това, че благодарение на неговия труд Европейски Европейския съюз е по-прозрачен и по-успешен. Желая му добро здраве, всичко най-добро и много професионални успехи. Благодаря ви. Председателят благодаря на докладчика. Следващият ни оратор е Европейският омбудсман господин Диамандорус. Благодаря ви, господин председател. Преди да започна с коментарите си, бих искал също да ви приветствам с добър дошъл. Радвам се, че сте в толкова добро здраве и ви желая всичко най-хубаво. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, това разбира се е един момент изпълнен с доста емоции за, емоция за мен. Бих искал да ви представя годишния си доклад за 2012 година. И най-напред бих искал най-искрено да благодаря на докладчикът ви, господин Салавракос, за изчерпателният му доклад относно дейността на Европейският омбудсман. Благодаря също така и на Комисията по петиции на Европейския парламент за ролята и на подкрепа, постоянна подкрепа, която тя играеше през 10-те години, в които вземах поста Европейски омбудсман. Благодаря в частност и на господин Савракус за коментарът от по-лично естество, който направи току-що. Той много ме трокна. Господин председател, през 2012 година над 22 000 граждани бяха потърсили Европейският омбудсманството, които над 19 000 получиха съвети чрез е, интерактивното ръководство на сайта на Европейският е, омбудсман. И не бива да пренебрегваме колко е важно гражданите да имат възможност да получат е, консултации възможно, на, най-възможно, на възможно най-ранен етап по своята жалба и да не се притесняват за този етап. Получих също така и 2442 жалби от граждани, предприятия, неправителствени организации и други бяха отворени 465 проверки през 2012 година, което представлява увеличение с 18% в сравнение с предишната година. Също така имаше и увеличение от 18% през 2011 година. Фактът, че все повече граждани се обръщат към Европейският омбудсман по с правилните доводи показва, че намаляват броят на жалбите, които са извън правомощите на Европейския омбудсман. През 2012 година 2012 година броят на този вид жалби бяха 1720, което е най-низкият брой от 3 години насам. като този успех се отдава на интерактивното ръководство. 390 проверки бяха приключени в през 2012 година, като в 89 случаи съответната институция реши вътрешна проблема или намери споразумение по приятелски път. В останалите случаи сте стигнат до извода, че няма проблем с лошо управление или че няма нужда от последващи действия. В 56 случая стигнато извода, че е имало лошо управление. 47 от тях се вършиха с критична забележка. В 30 случая продължих, отправих допълваща бележка, с която се подобри функционирането на съответната институция. Уважаеми член на Европейския парламент, през 2012 година за първи път успяхме да отговорим и на необходимостта от по-добра връзка между европейските институции и Европейския омбудсман с цел подобряване на тяхната тяхната дейност. Беше изготвен доклад с последващи действия след направените критични а, забележки и препоръки. И стигнахме до да, че в 82% от случаите европейските институции са последвали препоръките на Европейския омбудсман. Ще се възползвам присъствието на комисария Рейдинг и да отбележа, че 82% беше и равнището на положителен отговор на препоръките на омбудсмана от страна на Европейската комисия. Много важно за Европейския омбудсман е да поддържа добри връзки с всички заинтересовани страни. През 2012 година след публични консултации изготвихме набор от водещи принципи. Като тези пет принципи устран отразяват основните очаквания на европейските граждани и на работещите в европейската администрация. Първото е ангажимент, второто е честност, обективност, уважение и прозрачност. Тези пет принципа отразяват най-добрите практики сред държавите членки и следва да дадат възможност на служителите в държавните администрации да извършат своята дейност по начин, който да отговаря на тези най-добри практики. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, тъй като ще напусна пост на Европейския бусман в края на месеца, бих искал накратко да представя някои от най-важните постижения на институцията. Както знаете, вече три пъти ме избирахте на този пост. Като цяло, през последните 10 години и половина Европейският омбудсман се е разгледал над 30 000 жалби и е започнал над 3500 задълбочени проверки за програми случаи на лошо управление в европейските институции. През същия този период европейската администрация стана по-прозрачна, по-обърната към гражданите и повече държи на доброто обслужване на гражданите. Обеден съм, че независимата работа и ангажимент на Европейския омбудсман допринесе за подобряване на културата на обслужване на гражданите от страна на администрацията. Постигнахме значителни резултати в много области, в частност по отношение на прозрачността, етични въпроси като конфликта на интересите и правата на гражданите след влизането в сила на договора от Лисабон през 2009 година и след като хартата на основните права стана правно задължаваща, Европейския омбудсман започна да действа в областта на правата на човека, например чрез Европейската инициатива, задължението за е, диалог между институциите и гражданското общество и по други начини се стремеше към увеличаване на участието на гражданското общество, например чрез публични консултации. Освен това, е, Европейският омбудсман участва по различен начин в процесите на взимане на решение на европейско равнище и засили сътрудничеството си с мрежата на европейските медиатори, а, омбудсмани, извинете. Беше преразгледан и правилника за дейността на Европейския омбудсман беше, подмогнахме за създаването на поста омбусман в Турция. Работихме съвместно с Европейския орган за защита на личните данни, Европейската инвестиционна банка. Работихме също така за засилване на мрежата на европейските омбудсмани. И не на последно място, редовно предоставяхме на Европейския парламент информация в различни области гарантирането на добро обслужване на гражданите от Европейската администрация изисква още по-голяма отдаденост към тази кауза от страна на Европейския омбудсман и от страна на европейските е, институции. За тази цел Европейският омбудсман трябва да прояви въображение, твор, творчески творчество и да намери нови начини да насърчава по-доброто обслужване. Едновременно с това тази цел изисква от Европейския омбудсман капацитетът на административно равнище, за да гарантира спазването на най-високи морални стандарти в европейската администрация. Това са основните изисквания, чрез които Европейският омбудсман може да разполага с необходимата политическа и административна сила, за да се превърне в една важна институция, която да компенсира по влияние реалната изпълнителна власт и по този начин може да допринесе за гарантиране върховенството на закона и демокрацията в Европейския съюз. Важно е също така да се отбележи, че нямаше да се бъде постигнат този напредък без сътрудничеството на служителите в администрацията на Европейския съюз постоянният диалог с институциите на Европейския съюз, в рамките на който Европейския бусман служи, служи като контролер, потвърждава моето дълбоко убеждение, че Европейският омбудсман не бива да се превръща в носител на една култура на заклеймяването към служителите на Европейската администрация. Вместо това винаги съм се стремял да насърчавам една култура на обслужване на гражданите и зачитане на техните права. По отношение на Европейската комисия държа да подчертая подкрепата, която оказаха много комисари към дейността на омбусмана и гарантиране правата на човека. Имаме също така отлично сътрудничество с Европейската инвестиционна банка. Друг източник на удовлетворение е факта, че по-голямата част от агенциите на Европейския съюз също сътрудничиха на Европейския омбудсман за постигане на целите му. Още веднъж присъствието на госпожа Рединг държа да подчертая колко важна е новият портфел, с който тя е натоварена и колко важна роля изигра тя за сътрудничеството с Европейския омбудсман. И накрая държа да подчертая първостепената роля, която играе Европейския парламент като цяло и комисията по, по петиции в частност в подкрепа на Европейския омбудсман. Европейския парламент гарантира, че пост-европейския омбудсман разполага с необходимите материални и финансови средства и дава възможност на Европейския парламент да постигне напредък за доброто управление и защита на правата на гражданите на Европейския съюз. Смятам, че нашето сътрудничество постигна много добри резултати за гражданите. И накрая ще, за заключение ние ще се спра на някои от предизвикателството за бъдеще. С а, своята мъдрост Европейския парламент избра госпожа Емили Орайли за мой наследник. В момента госпожа Емили Орейли е национален омбудсман в Ирландия и тя е много добре подготвена за този пост. През 10 години, в които изпълняваше тази функция, тя постигна съответни резул... значителни резултати и на вътрешно равнище, и на международно равнище. На вътрешно равнище тя реформира институцията омбудсман и засили нейната политическа роля на международно равнище. Тя изигра много важна роля за разширяването на асоциацията на английските и ирландски омбудсмани и като цяло изигра много важна роля за засилване влиянието на поста омбудсман на европейско равнище. И не на последно място, като първата жена европейски омбудсман, тя със сигурност ще допринесе и с вродената за жените интуиция. Обеден съм, че всички тези качества тя е отлично подготвена за този нов пост и за предизвикателството, което ще се сблъсква. Първото предизвикателство е от економическо естество и знаем, че всички ни чакат доста, силно, доста економически трудности в близко бъдеще. Второто предизвикателство е приспособяването към променящата се среда, свързана с увеличаване на ролята на технологиите, устаряването на населението и емиграцията. Всички тези фактори непрестанно променят отношенията между Европейския съюз и неговите граждани. В резултат на това очакванията на европейските граждани също се променят. Те са свързани от една страна с проблемите, пред които гражданите са изправени, от друга страна с средствата, с които разполагат, за да се справят с тях. Ето защо Европейският омбудсман следва да отговаря на притесненията и исканията на европейските граждани, от друга страна да си дава сметка за трудностите, пред които са изправени европейските институции. Желая успех на моят наследник и благодаря на всички ви за сътрудничеството и за голямата чест, с която ме натоварихте три пъти подред. Благодаря ви. Благодаря на господин Диамандурус. Давам думата от името на комисията на комисар Рединг. Благодаря, господин председател. Радвам се, че сте отново сред нас. Госпожи и господа, позволете ми специално да благодаря на господин Салавракос, както и на Комисията по петиции за отличния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2012 година. Този доклад е важен, тъй като ни показва как упражняването на контрол върху контролния орган допринася за установяването на стил на работа, насочен към гражданите. Подобен начин на работа бе установен благодарение на водещата роля на господин Диамандурус при изграждането на институцията на омбудсмана и при изпълняването на функцията му. За тази цел бяха необходими професионализъм, търпение и мъдрост. Три качества, които вие неизменно проявявахте. Затова и парламентът три пъти ви оказа честа да ви избере за омбудсман. Господин Салавракос своя доклад отправя поглед назад към постиженията от изминалите години. Сред тези постижения бяха постоянни усилия за задълбочаване на диалога с гражданите. Гражданите са все по-добре информирани за компетенциите на омбудсмана. Така тази институция действително служи на гражданите. Но за да се постигне тази цел бе необходимо време, бяха необходими усилия от ваша страна. Вие работихте за задълбочаването на диалога не само с гражданите, но и с институциите и с гражданското общество успяхте да разширите правата на гражданите за участие в демократичните процеси. Предприехте действия за гарантирането на повече прозрачност и повече отговорност при вземането на решения на общо европейско равнище. 2013 година е Европейската година на гражданите. През тази година продължаваме да сме свидетели на липса на познаване от страна на гражданите, на функционирането на институциите, на това, което те могат да направят за тях. Бях шокирана от последните резултати от проучване на Евробарометър, според което само една трета от гражданите смятат, че техният глас има значение. Има още много какво да се направи, за да разберат гражданите, че европейските институции са в тяхна услуга. Вие, господин Диамандурус, Действително изиграхте ключова роля за установяването на административна култура на обслужване на гражданите на ниво европейски институции. Благодаря ви за това. Благодаря ви за забележителните резултати, които постигнахте през изминалите 10 години. Благодаря ви, че в днешното си изявление се спряхте и върху предизвикателствата през идните години. Предизвикателства, с които трябва да се справим заедно. Мога да заявя пред парламента, че между комисията и господин Диамандурус винаги е било установено едно ползотворно сътрудничество в дух на взаимно уважение. Още веднъж ви благодаря, господин Диамандурус, тъй като вие изиграхте основната роля в рамките на това сътрудничество. Пожелавам ви добро здраве и едно активно пенсиониране. Може би ще имаме възможност в бъдеще да се обръщаме към вас с въпроси, да почерпим от вашата мъдрост и от опита, който сте натрупал през изминалите 10 години. Нека сега се обърнем към фактическата страна на днешните разисквания. В доклада се отбелязва значимостта на усилията от страна на европейските институции, в това число и от страна на комисията, за установяването на повече прозрачност. Жалбите, свързани с прозрачността, намаляха с 46% през 2, от 46% през 2008 на 21% през 2012. Това показва големия напредък постигнат в тази област и една окоръжаваща тенденция. Повечето от започнатите проверки се отнасят до комисията. И в това няма нищо необичайно, тъй като комисията е изпълнителното ниво на властта в Европейския съюз. Тя взема най-много решения, които се отразяват пряко върху гражданите. Намалял е обаче броят на проверките през 2012 година. Намалял е с 5%. Повечето проверки се отнасят до комисията, но броят им постепенно намалява. И това може би се дължи на факта, че комисията надлежно е отчела призива на Европейския парламент да приеме общи правила и принципи за административните процедури възоснова на член 290, 289 извинете, от договора. Прави се преглед на действащото административно законодателство, за да се установят евентуални слабости на ниво институции ще бъде направена оценка и на подхода на държавите членки. Целта на тези процеси е да се събере цялата относима информация за административните права на гражданите. Тази информация ще бъде публикувана на едно място на страницата в интернет. Както каза господин омбудсманът, много е важно за гражданите да знаят откъде да почерпят информация и към кого да се обърнат. Комисията също така надлежно е отчела и коментарите на омбудсмана за разширяването на Виенското летище, Отчела е и коментарите в доклада по собствена инициатива на парламента. За да изясни въпроса, комисията е внесла предложение за изменение на директивата 92 от 2011 година за оценка на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти. Това предложение с право бе подкрепено от комисиите по петиции и околна среда. Очаквам с законодателите да приключат преговорите колкото се може по-късно, по-рано, извинете. Така в бъдеще ще можем да избегнем и коментари от страна на вашата наследница. Радвам се, че в доклада на господин Салавракос се отбелязва, че в рамките на почти 18 години омбудсманът е излязъл само с 18 специални доклада. Това ясно показва, че още преди да се излезе с доклад, е намерено решение на проблема. За 18 години са публикувани само 18 специални доклада, което показва, че много проблеми могат да бъдат решени по пътя на сътрудничеството, още преди да бъдат оповестени в доклад. За да се внесе обаче яснота, комисията ще продължи да работи в духа на лоялно и градивно сътрудничество и с новоизбрания омбудсман госпожа Емили Орайли, която бих искала да поздравя с избора и с удоволствие ще се срещна с нея много скоро. Нека кажа няколко думи и за комисията по петиции. Нейната работа е от изключителна важност тази година, която е годината на гражданите и в която се провежда диалог с гражданите, много повече граждани научават за съществуването на комисията по петиции. Много е важно гражданите да са информирани за тази комисия, тъй като парламентът ги представлява. И когато гражданин има някакъв проблем, той първо би следвало да сезира онези, които го представляват. Радвам се, че взаимодействието между Комисията по петиции и омбудсмана протича толкова гладко. Така би трябвало да бъде. Това добро взаимодействие се дължи на мъдростта както на членовете на Комисията по петиции, така и на Европейския омбудсман. Благодаря му за 10 години прекарани в услуга на гражданите. Благодаря на госпожа комисаря. Преминаваме към изказвания от, от името на политическите групи. Сигурен съм, че ще ни помогнете да се вместим в времето, като се придържате към отреденото си за изказване време. За две минути от името на ЕНП госпожа Коларска-Бубинска. Е, Благодаря, господин председател. От името на НП бих искала да израза своята благодарност на господин Диамандопол за извършената през последните 10 години работа. Доклада за дейността на омбудсмана не съдържаше противоречия, защото ние всички се обединихме около идеята, че той е свършил отлична работа. От една страна той превърна европейското администрация в, едно, в един много по-прозрачен орган и същевременно а, откликна на всички искания и запитвания на а, гражданите. Много е трудно същевременно човек да се справи и с иновациите, и да прояви творчество, но вие успяхте да го направите. Като аз а, самата работих активно в е, неправителствени организации в Полша, след това станах европейски депутат, но през цялото време следих вашата работа и вие винаги откликвахте на нашите искани. Е, вашата проактивна е, дейност откликване на жалбите на гражданите, начина по който предоставяхте информация на гражданите, защото това е най-трудното. Гражданите да разберат какви са техните права, какво е естеството на законите и правилата и как те се вписват в функционирането на Европейския съюз. Както комисаря отбеляза. Вие започнахте много проверки, вие защитихте правата на гражданите в а, проблемния казус за разширяването на Виенското летище. Комисията по петициите отбелязва с задоволство сътрудничеството с вас. Ние също така взехме предвид и петте принципа, които вие изложихте. Няма да не разполагам достатъчно време, за да а, изтъкна всички ваши достижения, но се надявам, че и госпожа Орели ще продължи да бъде също такъв успешен омбудсман и ще продължи традициите, които вие поставихте като правило. Благодаря. Благодаря. А сега от името на социалистите и демократите госпожа Гонц. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да ви приветствам с добре дошъл сред нас. Добре дошъл и на господин Диамандурос от името на нашата политическа група. Европейският омбудсман играе важна роля за гарантирането на прозрачност от страна на институциите. Разбира се, Европейският омбудсман трябва да е неутрален, трябва да е личност, която се ползва с авторитет. След 10 години можем да кажем, че господин Диамандурус отговаря на тези изисквания. Над 22 000 граждани са го сезирали от части с жалби, от части с искания за информация. Европейският омбудсман работи добре, когато се спазват както писаните, така и неписаните закони. През изминалите години намаля броят на онези, които изискват само информация от омбудсмана. Това означава, че гражданите все повече използват страницата на омбудсмана в интернет. В доклада се изисквам членовете на парламента също да имат свой линк на вашата страница, за да могат да допринесат за вашата работа. Важно е да се насърчава спазването на правата, в това число и на правата на хората с увреждания. Европейският съюз се присъедини към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това означава, че европейските институции следва да я спазват. Очакваме от следващия европейски омбудсман да се придържа към тази конвенция и да изисква от държавите членки да осигуряват на лицата с увреждания безпрепятствен достъп. Следва да се спазват и правата на незрящите. Благодаря за вниманието. Благодаря на колегата. Следващият ни оратор за минута и половина от името на либералите, госпожа Вертман. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожо заместник председател на комисията, господин Диамандурос. Всички сме запознати с годишния доклад за дейността ви. От него става ясно колко балансирана е била работата ви. Ще се спра върху прозрачността. Въпреки, че администрацията на Европейския съюз спазва принципите за прозрачност, все повече граждани смятат, че това не е така. Трябва да направим всичко възможно, за да предоставяме необходимата информация на гражданите. В тази връзка ще упомена взаимодействието между органите и институциите на Европейския съюз и омбудсмана. Те следва да засилят този диалог и това взаимодействие така ще допринесат и за собствената си репутация. Специалният доклад за разширяването на Виенското летище показва, че сътрудничеството между всички заинтересовани лица може да доведе до добри резултати. Ще се спра и върху правата на жените с увреждания в качеството си на докладчик по тази тема. Много е важно да поставим по-голям акцент върху хората с специални потребности. Сред тях са както хората с увреждания, така и децата. Те са сред най-уязвимите групи. А що се отнася до Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания, призовавам за нейното спазване. Благодаря ви още веднъж за отличното сътрудничество между нас. Желая ви всичко най-хубаво. Благодаря на колегата. Синя карта от колегата Рюбих. Ще отговорите ли на въпроса? Господин Рюбих. Благодаря. Имам следния въпрос към колегата Вертман. Прозрачността е много важна за всички нас. Европейският омбудсман установи добри стандарти в тази област. Смятате ли, че регистърът на лобистите, така както се прилага в момента, в Европейския съюз би следвало да доведе до повече прозрачност или би следвало да е по-прозрачен, най-вече що се отнася до финансирането на неправителствените организации. Би следвало да знаем какви интереси преследват тези организации и дали се финансират от държави извън Европа. Да, Напълно съм съгласна с вас. Мисля, че трябва да направим повече в името на прозрачността, Смятам, че и наследницата на господин Диамандурус ще работи в името на прозрачността и сигурна съм също, че и комисията по петиции ще работи по този въпрос. Благодаря. Следващият оратор за две минути госпожа Алкен от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря от сърце на господин Диамандорус за извършената от него работа. Той наистина свърши огромна работа и превърна институцията омбудсман в една солидна институция, която е в интерес на гражданите и на която гражданите могат да се оповават. Благодаря ви още веднъж, защото въпреки трудностите, наистина свършихте огромна работа. Бих искала да поздравя и гражданите, онези, които допринесаха за солидността на тази институции. В речта на госпожа Рединг бе споменато, че, не, че в центъра на нашето внимание трябва да бъдат гражданите, че е, принципа на услуга за гражданите трябва да бъде от основно значение, а не служителите. Гражданите трябва да получават необходимата услуга. Не знам защо беше трудно в миналото да постигнем това, но вече го постигнахме. И още нещо. Всички кандидати за за а, послед... всичко нези, които искаха да които подадаха своите кандидатури, наблегнаха на това, че господин Диамандорус обърна особено внимание на фармацевтичните производители и лаборатории. Знаете, че в Комисията по петициите постъпиха много жалби на тази тема но все още не, се, не, не, не, не, не постигаме е, решителни резултати, но най-важното е здравеопазването, здравето на нашите граждани. И благодаря господин Диамандолу за това, което направихте в този смисъл. Благодаря ви. Сега от е, името на Обединената левица давам думата на господин Чунис. Благодаря, господин председател. От името на Обединената левица искам да изразя нашата подкрепа за доклада на господин Салракос. Е, ние подкрепихме е, неговия доклад и е, в комисията, защото в него се изтъква отличната работа, свършена от омбудсмана. И още веднъж искам и лично да благодаря на господин Диамандорус, който през последните 10 години извърши отлична работа, която се отчита от всички. Той работи в едни трудни условия, понякога сътрудничество с другите институции не беше съвсем отлично и в частност сътрудничеството с комисията. Бих искал обаче да се спра на някои аспекти от работата на омбудсмана, кои, които са важни и за бъдеще. За да може и в бъдеще омбудсмана да извършва отлична работа, трябва да има а, искрено и а, отговорно сътрудничество и с другите институции. Другите институции трябва да подкрепят, доколкото могат, омбудсмана. От друга страна сме изправени пред економически трудности, особено в страните от юга на Европа и можем да очакваме много един нарастващ брой жалби от страна на гражданите, отправени към омбудсмана. Е, гражданите, които са изправени пред е, проблеми, трябва да имат е, възможност да ги решават с помощта на омбудсмата. И сега давам думата на господин Пашка. Господин председател, госпожа комисар, господин европейски омбудсман, Годишният доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2012 година прави обзор на дейността на Европейския омбудсман през последната година от 10 годишният му дейност. Доклада се заключава, че господин Диамандурос за 10 години, в които изпълняваше почта Европейски омбудсман, успя да засили ролята и влиянието на тази институция. Статистическите данни показват, че благодарение на кампаниите за осведомяване на гражданите, проведена от Офиса на Европейският омбудсман, днес европейските граждани по-ясно разбират разпределението на властта между отделните европейски институции. Защитата на правата на гражданите е много важен елемент от доброто функциониране на едно, граждан, на едно демократично общество. Виждаме как европейските институции започват да прилагат най-добрите практики Виждате как това беше отразено в дейността и на Европейският парламент. Трябва да продължим от успешната работа на Европейският омбудсман, за да се гарантират добри отношения между европейските институции и техните граждани. В заключение бих искал да благодаря на господин Европейския омбудсман за отлично свършената от него работа на този пост. Бих искал също така да благодаря и на докладчика за отлично свършената работа в изготвянето на доклада, който разискваме в момента.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 през изминалите 10 години Европейският омбудсман извърши огромна работа, за която му благодаря от името на нашата политическа група. Но нека не забравяме, че все още има какво да се подобри. Не бива да забравяме, че единствено съдилищата разполагат с правомощия за постановяването на обвързващи решения компетенциите на Европейския омбудсман се ограничават с изготвянето на препоръки и извършването на проверки. Омбудсманът може да вземе отношение по даден случай, като осигури добро качество на работата си и заложи на моралния си авторитет. Но за целта трябва да задълбочим диалога с него. Трябва по-често да го каним да присъства на наши заседания, за да ни представя докладите си и да ни информира за грешки от наша страна. Миналата година бяха внесени 24 жалби, отнасящи се до Европейския парламент. И не знаем какви мерки са били предприяти по тези жалби. Ефективността на разходването на средствата също трябва да бъде повишена. Миналата година са били внесени и разгледани 740 жалби. Разглеждането на всяка една жалба струва 13 000 евро. В Чешката република тази сума е 13 000 чешки крони, което е 24 пъти по-малко. Знам, че спазването на принципа на пълно езиково многообразие е източник на големи разходи тук в Европейския парламент. Надявам се да се направи сравнение на ефективността на работата на ниво европейски институции и на национално равнище. Би ми се искало едно такова сравнение да бъде включено в следващия годишен доклад за работата на омбудсмана. Благодаря ви, желая ви добро здраве и всичко най-хубаво. Благодаря. Следващият оратор за две минути е господин Яр. Уважаеми господин председател, радвам се, че сте отново сред нас. Уважаеми господин Диамандурус, ако сравним цифрите от миналата година, то ще видим, че нашият европейски омбудсман, господин Диамандурус, и през 2012 година е свършил много добра работа. 740 от 2400 внесени жалби са попадали в компетенциите на Европейския омбудсман. В резултат от това броят на проверките се е увеличил с 20% спрямо предходната година най-високата до този момент стойност. Мога да ви дам за пример Виенското летище, което е много добър пример за сътрудничеството между омбудсмана, комисията и комисията ни по петиции. Над 20 000 граждани са сезирали Европейския омбудсман. Това е един много добър резултат. Господин Диамандурус е отстояваше принципите на етичността, на уважението и прозрачността на ниво администрация на Европейския съюз. Това са принципи, които би следвало да се отстояват и прилагат от всички служители на Европейския съюз. Освен това, господин Диамандурус Изготви и кодекс за добра административна практика. Благодаря ви, господин Диамандорос, за изключителната ви ангажираност през изминалите 10 години. Работите като омбудсман вече от 2003 година насам. От тогава насам изградихте една добра мрежа на европейските омбудсмани, допринесохте за ефективността и прозрачността на европейската администрация и въздействахте значително и върху репутацията на Европейския омбудсман. Може ли да се направи по-ефективна работата между Европейския омбудсман, извинете, взаимодействието между Европейския омбудсман и Комисията по петиции? Разбира се, че може да се подобри тази работа, но това ще ни е възможност единствено, възможно единствено благодарение на чудесното наследство, което ни оставихте. Благодаря ви, желая ви всичко най-хубаво. Благодаря. Следващият оратор за две минути, господин Буштинаро. Благодаря, господин председател. Добре дошъл отново сред нас. Госпожо заместник председател на Европейската комисия, господин Диамандоров, скъпи колеги. Днес присъстваме на изключително събитие. Днес представители на всички политически групи изразяват своята благодарност и говорят с топли и похвални думи за Европейския е, омбудсман. Това е съслужено обаче след 10-те години, които господин Димандорус прекара като европейски омбудсман. Скъпи господин е, Диамандорос, благодаря за всичко, което направихте за налагането на културата на прозрачност и интерес на гражданите в Европейския съюз. Благодаря за начина по който действахте през последните години. Един от успехите през 2012 година беше решението на казуса, свързан с Венското летище. Е, всичко приключи с единодушно гласуване, което позволи на, Европейск... на Комисията по петиция да намери правилното решение. По този начин ние можахме да допринесеме за изменението на проекто директивата за околната среда и да избегнем проблеми, свързани с бъдещето. На първата сесия през октомври ще обсъждаме и много други проблеми, проистичащи от работата на Комисията по петициите. 52% от е, жалбите бяха е, по работата на Европейската комисия. За това смятам, че Европейската комисия трябва да си вземе е, бележка. Вие изработихте едни нови норми, стандарти, на които ще стъпи новия омбудсмен и се надявам, че дейността на госпожа Орели ще бъде на висотата на войта. Довиждане, господин Диамандорус. Da die die Tagesordnung recht ambitioniert ist, sich bitte an Redezeit zu halten und Благодаря, тъй като дневният ни ред е доста натоварен. Моля да спазвате отреденото ви за изказване време. Надявам се, че госпожа Йетен Меки ще се придържа точно към своите минута и половина. Ило nähdä teidät jälleen terveenä ja johtaa. Господин председател, и аз сега да ви видя отново сред нас и в такова добро здраве. Уважаеми господин омбудсман, най-напред е, бих искала да ви благодаря за свършената работа. Постигнахте много нелесни резултати, като например увеличаване на прозрачността и доброто управление в Европейската администрация. Стремяхте се за постигане на тези цели, въпреки че се сблъсквахте с много сериозни пречки. Освен това, извършите дейността си в дух на много добро сътрудничество, за което също ви благодаря. Кризата през последните няколко години доказа, че има сериозни проблеми с прозрачността в Европейския съюз проблемите на банките и на държавите членки бяха прикривани, което доведе до задълбочаване на кризата. Ето защо следва да положим по-големи усилия за гарантиране на прозрачност и добро управление, за да избегнем повтаряне на подобна криза отново. Трябва да подобрим прозрачността на всички равнища на Европейския съюз, защото по този начин ще възвърнем доверието на гражданите. Освен това ще успеем по този начин да се справим с проблеми, които не бяха засегнати по време на вашият мандат. Имаме нужда допълнително законодателство по отношение на доброто а, управление. Още веднъж ви благодаря за отличната работа по време на вашият мандат и ви желая при всичко най-хубаво от нататък. Благодаря ви. В случай, че не съм видял господин Хелмер, въпреки че е в залата го моля за извинение. Но доколкото виждам, не е тук. Затова преминаваме към следващия оратор, госпожа Мацони, за две минути. Е Благодаря, господин председател. Позволете ми също да ви приветствам с добре дошъл сред нас. Добре дошъл отново. Според мен, докладът за дейността на Европейския омбудсман през 2012 година е окончателна оценка за неговата работа, тъй като господин Диамандурус реши предсрочно да се оттегли. С това той поставя край на 10 годишна работа, която можем да оценим само положително от гледна точка на подкрепата, която оказваше на гражданите. Господин Диамандуро прояви ангажираност. През всичките тези години заложи на дългосрочния подход, положи усилието за създаването на ясна връзка между европейските институции, омбудсмана и европейските граждани. В качеството си на председател на Комисията по петиции искам да подчертая, че наистина се подобри отношенията между Европейския омбудсман и институциите. Те се превърнаха в едни функциониращи отношения в полза на нашите граждани. Създаването на връзка между европейските институции и гражданите допринесе и за реализирането на правата на гражданите. В момента Европейският съюз се намира в криза и това в още по-голяма степен налага сътрудничество между омбудсмана и европейските институции. Благодаря на господин Диамандурус, че установи това сътрудничество по един толкова ефективен и положителен начин. Благодаря.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 от, отбелязах с, с недоволство, че господин Диамандорус няма да бъде вече нашия омбудсман, защото той извърши една отлична работа през последните 10 години, като увеличи откритостта и прозрачността в интерес на а, гражданите. Той е работил по повече от 2500 жалби, дал и допълнителна информация за над 20 000 запитвания и неговата работа се увеличила с 23% през 2011, прямо 2011 година, а също времено броя на жалбите е спаднал спрямо 2011 през 2012 година, което доказва ефик... Ефик... ефикасността на неговата работа. Е, има и много жалби, които са отправени от е, гражданите и които не влизат в е, обхвата на дейност на омбудсмана. Те също намаляха. Въпреки това обаче сътрудничество между институциите и прозрачността не винаги е достатъчна. 22% от жалбите са в този смисъл. И с няколко думи, за да завърша, бих искала първо да поздравя господина Мдямандоро за свършената работа през последните 10 години. Благодаря ви за това, че допринасяте за по-доброто функциониране на администрацията е, на Европейския съюз и се надявам, че ще продължи е, вашия е, госпожа Орели. Госпожа Харкин за една минута. Благодаря ви, господин председател. И аз се радвам да я видя отново в пленарна зала тази сутрин. Също така бих искала да се възползвам от възможността да благодаря на омбудсмана господин Яман Ямандурус за неговата работа в услуга на европейските граждани. Вашият Вашата институция се занимава с случаите на лошо управление по ефективен, балансиран и посрачен начин. В, по мое мнение, постът на Европейския омбудсман беше в много добри ръце. Вие успяхте да увеличите репутацията на този пост и да привлечете доверието на обесите граждани. Радвам се, че един от основните приоритети беше поддържане на диалог с заинтересованите страни тъй като европейските граждани не се ограничават само до избиране на член от Европейския парламент на всеки 4 години. Те искат да играят все по-активна роля и искат правата им да бъдат защитавани. Въпреки това, гражданите се сблъскват с много пречки в а, тази си цел, което ги обезкуражава и вашата пост играе много важна роля във връщане на доверието им към европейските граждани, европейските институции. Още веднъж благодаря за свършеното и желая успех на госпожа Орайли за пред предизвикателствата, които я чакат. Вие доказахте, че има много стабилна основа за по-добро администриране и по-добро обслужване на гражданите. Благодаря ви. А сега за две минути думата има господин Шанкели. Е, е, Благодаря, както изтъкна и нашият колега господин Бощинаро. Наистина е необичайно в този парламент да преобладава единодушието, най-вече, що се отнася до европейските институции. И мисля, че днешното единодушие, което цари сега в залата, се дължи до голяма степен на работата, извършена от господин Диамандуро през изминалите 10 години. Както каза госпожа Рединг, вие проявихте мъдрост, професионализъм и търпение при упражняването на функциите си. Мисля, че и от човешка гледна точка вие сте изключително подходящ за тази длъжност, тъй като не я афиширахте и подходихте към нея с достоинство. Благодаря ви за всичко. Пожелавам всичко най-добро и на вашата приемница госпожа Орайли. Наистина постигнахте много. 66% от жалбите са били разгледани в рамките на една година, за разлика от сроковете за разглеждане в държавите членки, където бюрократичните институции много често обезверяват гражданите. Благодаря ви за това, че толкова бързо работихте по жалбите. 22 000 граждани са се обърнали към вас или с жалба, или с искане за информация информация. И както каза и госпожа Харкинг, това значително допринесе за преодоляването на демократичния дефицит. Омбудсманът е изисквал от жалбоподателите да излязат с коментар в случай, че не са доволни от отговора на институциите си. А в миналото процедурата бе гражданите да го сезират с нова жалба. Наистина постигнахте добри резултати, господин омбудсман. Желая ви всичко най-добро за пенсионирането ви. Благодаря на господин Кели. Най-вече ви благодаря аз за това, че съвсем точно се вместихте в отреденото ви за изказване време. Бяхте единственият тази сутрин. Господин Кешман за минута и половина. Much, благодаря, господин председател. Господин Диамандорис, какво мога да кажа повече? Като чух всички комплименти, които е, чувате днес е, нещо, малко нещо като поменник, но не, това е действителността. Вие. За, за, за съжаление обаче все още голяма част от е, жалбите са за е, достъпа до документи и прозрачност. Но въпреки това, вие показахте, че всички институции могат да бъдат много по-отчетни и да дават отчет на гражданите, отколкото преди това. Това, което направихте за хората с увреждания е изключително. И това няма да бъде забравено. Емили Орайли ще бъде следващата наша омбудсманка и това показва, че наистина на това място трябва да има човек, който е независим и който да няма а, политически а, а, пристрастия. Вие работихте много по петициите за, в Южна Испания и много от казусите бяха решени. Господин Диамандорос, вашата активност, вашия оптимизъм ще е, продължат да е, ни спомогнат. И съм сигурна, че госпожа Орели на основата на оставеното от вас ще продължи отличната работа. Това ще бъде вашата, вашия подарък към нея. Благодаря. Сега давам думата на господин Казак за една минута господин председател уважаема госпожо комисар уважаеми господин диамандурос аз също се присъединявам към благодарностите към вас за постиженията ви като пазител на прозрачността и за налагане на принципите на добро управление в европейския съюз както и за установяването и развиването на институцията омбудсман в страните кандидатки за членство в европейския съюз включително и моята българия. разбира се фактът че шестдесет и седем от жалбите са подадени по интернет през две хиляди и дванадесета показва успеха на интерактивното ръководство на омбудсмана което е достъпно на неговия уебсайт. също така обаче е, все още големият брой жалби свързани с откритостта и прозрачността не може да не е, буди е, притеснение относно публичната представа на европейците спрямо европейския съюз. затова аз призовавам и вашият наследник госпожа о'райли да продължи принципите които вие заложихте на прозрачност на откритост и налагане на добри етични стандарти. благодаря ви и ви желая успех! Думата има за две минути господин Бекер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин омбудсман, уважаеми колеги. Позволете ми също сърдечно да благодаря на господин Диамандурус не само за постигнатото през изминалата година, но и през целия му мандат. За мен той бе един изключително професионален омбудсман и добър партньор на Комисията по петиции, най-вече по отношение на доклада за разширяването на Виенското летище. Извадихме си съответните изводи от този доклад, което доведе до подобряване на административното обслужване на гражданите. Освен това, се установи и по-ефективно участие от страна на гражданите в процедурата по изготвяне на ОВОС. Това ще залегне и в измененията към съответната директива. Благодаря и на вашия екип, който също работи професионално. Познавам и новия омбудсман. Тя според мен също разполага с много добри познания и с висок професионализъм. Следва да се установи добра работа в областта на комуникацията, да се използват по-активно онлайн инструментите, така че гражданите да могат да проследяват работата по случая си и по интернет. Това са целите, които си е поставил Европейският омбудсман, което ме радва. Надявам се, че в сътрудничеството си с новия омбудсман ще можем да запазим същото качество, което поддържаме поддържахме и при работата си с господин Диамандурус, да работим ефективно в името на всички европейски граждани. Желая ви лично на вас много здраве и всичко най-хубаво. Благодаря на колегата, следващият оратор за една минута, господин Ертук. Благодаря, господин председател. Радвам се, че отново сте сред нас. Господин Диамандурос, пожелавам ви всичко най-добро при по-нататъчния ви житейски път. Благодаря ви за десете години, през които работихте в името на Европейския съюз. Според последните проучвания, 52% от европейските граждани смятат, че Европейският омбудсман трябва да ги информира за техните права и да допринася за тяхното упражняване. Мисля, че още повече граждани би следвало да се запознаят с правата си. Междувременно броят на гражданите на Европейския съюз достигна половин милиард, а през 2012 година са внесени само 2442 жалби. Това показва, че гражданите не са достатъчно добре информирани за тази възможност да сезират омбудсмана. 42% от гражданите смятат, че европейската администрация не е прозрачна. Виждате, че има още какво да се направи, но въпреки това ви благодаря за свършеното, господин Диамандурс. Благодаря. Следващият оратор, господин Итургайс Ангула. Благодаря, господин председател. В тази годишния доклад по, за дейностите на омбудсмана бе са изтъкнати неговите постижения. Този доклад е малко по-специален, защото той ни напуска тази година. Бих искал да го, пох... да го поздравя за десетте години, в които той наложи културата на услугата за гражданите и администрацията през последните години. Той възвърна и доверието на гражданите в институциите. Бих искал също така да поздравя и господин Салавраков с доклада и да почертая също така за работата на омбудсмана в 2012 година следното. 56% от а, жалбите са били подадени на по интернет, което значи, че наистина вече има интерактивност. Интерактивност, която спомага да се филтрират и класифицират жалбите. Сега Интернет позволява да има по-добро разбиране на правата на гражданите. Същевременно вие е, оформихте и кодекса на най-добрите практики, в които са включени основните постулати на е, законността и е, практиките в Европейската Съюз. Също така наблегнахте и на високите стандарти и е, работихте много за правата на хората с увреждания в момент, в който Европейския съюз се присъедини към конвенцията на ОНЕ. Разбира се, има и някои малки пропуски, като е, необходимо е по-добро, по-добра комуникация с европейските граждани и да се консолидира европейската мрежа на омбудсмените. Да има, разбира се, и повече прозрачност, и повече ефективност в а, разработването на жалбите. Но още веднъж, господин Диамандорус, благодаря за отлично свършената работа. Сега за една минута давам думата на господин Мирски. Благодаря ви, господин председател. Много внимателно се запознах с доклада за вашата дейност, господин омбудсман, и държа да ви благодаря най-сърдечно, господин Диамандурус. Държа обаче да отбележа, че все още не сте приключили едно от инициативите, започнати от вас. На 11 марта 2000 и а, 2011 година Европейския парламент прие резолюция, свързана с факта, че 395 000 души в Латвия са били лишени от правото си на гражданство, което, злоизуми казано, голяма част от населението на Латвия. Получихте много жалби, свързани с този факт. Получихте и други сигнали, свързани с за този проблем. Не смятате ли, господин Диамандурус, че тук говорим за една несправедливост? Смятам, че отворихме котията на Пандора и никой все още не се е взел сериозно с решаването на този проблем. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата има господин Папа Николао за две минути. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че отново сте сред нас. Наистина се радвам, пожелавам ви добро здраве. Госпожи и господа, най-вече в онези държави, изправени пред най-тежки економически проблеми, се наблюдава и криза на доверието по отношение на Европейския съюз. Гражданите на тези държави са скептично настроени спрямо Европейския съюз. 2013 е Европейската година на гражданите – за което трябва да благодарим на заместник-председателя на комисията госпожа Рединг. Тази година е повод за нас да обсъдим възможностите за задълбочаването на връзките между Европейския съюз и гражданите. По време на целия си мандат Европейският омбудсман играеше важна роля в това отношение. Отличен е и докладът на господин Салавракос, който дава оценка не само на, ден дейността на омбудсмана през 2012 година, но и през целия му мандат. През последните 10 години институцията на омбудсмана бе консолидирана и подсилена. Както казаха всички изказали се до тук колеги, господин Диамандурус извърши чудесна работа Следва да подкрепим и неговата приемница госпожа Орайли при по-нататъчното укрепване на позициите на Европейския омбудсман. Трябва да доближим Европа до гражданите. Мисля, че постигнатото до тук от Европейския омбудсман може да бъде затвърдено и по-нататък. За целта може да се възползваме от интерактивната страница в интернет. Благодаря ви, господин Диамандорос, Пожелавам ви добро здраве. За нас бе чест да работим с вас през изминалите 10 години. Чест бе и за Гърция, че вие заемахте този пост. Благодаря на колегата. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания с привличане на вниманието на председателя. Първият ни оратор за една минута е господин Валеса. Благодаря, господин председател, дами и господа. Ако ми позволите, бих искал да благодаря лично на нашият омбудсман. Благодаря за извършеното от вас през последните 10 години. Мисля, че функцията европейски омбудсман е една е сложна и е, трудно и това е един много труден пост, но също времено вие работихте много конструктивно, за да свържете институциите с гражданите. Вие работихте за увеличаване прозрачността на европейските институции в името и в интереса на нашите граждани, за да разберат същността на административните процедури. Това беше важно. Благодаря ви още веднъж и всичко добро и за в бъдеще. Е, благодаря ви. Следващият госпожа Смотко. Дякуем пекне за слово. На... Благодаря ви, господин председател. Бих искала и аз да изкажа благодарността си за дейността на Европейския омбудсман в увеличаването на прозрачността и справедливостта в Европейския съюз. Длъжността на Европейския омбудсман никак не е лесна и трябва да си признаем, че европейските институции никак не му улесняват живота. Нееднократно през последните няколко години жалби и проверки на Европейския омбудсман останаха недовършени, а жалбите, свързани с дейността на Европейския парламент, се увеличиха двойно наскоро високите морални стандарти и защитата на правата на гражданите следва да бъдат наш приоритет предвид наближаването на изборите за Европейски парламент. Трябва да покажем на нашите граждани, че ги подкрепяме и да се стремим към спечелване на тяхното доверие. Приветствам приемането на кодекса за поведение на длъжните лица в Европейския съюз. Надявам се да подобри доброто управление на европейските институции. Благодаря ви. Благодаря на колегата. Това бяха ораторите от процедурата по спонтанни изказвания. Приключваме с тази част от разискванията. Давам думата на госпожа Рединг. Господин председател, вече от 24 години работя за този парламент. 10 години в качеството си на негов член и 14 години в качеството си на комисар. И до момента не съм била свидетел на подобно единодушие. Единодушие в положителната оценка на работата на Европейския омбудсман. Това е наистина нещо необичайно, също толкова необичайно, колкото и вашата работа. Нямам какво повече да добавя, ще отговоря само на един въпрос, който бе отправен към мен. Разбира се, комисията винаги може да постигне по-добро администриране. За това сме благодарни за забележките на омбудсмана, вслушваме се в тях и се опитваме максимално да ги претворим в реалност. Ще отчетем и последните ви предложения Отчитали сме ги до момента. До момента сме работили с вас в дух на сътрудничество. Ще продължим по този начин и със следващия омбудсман. А що се отнася до добрата администрация. Комисията започна анализ на действащото европейско законодателство, за да установи дали то урежда всички области, свързани с добрата администрация. Ще направим в резултат от анализа съответната равносметка, за да установим дали има нужда от регламентиране съгласно член 298 но ще регламентираме единствено ако в резултат от проучването се установи, че действащото законодателство не урежда всички области на добрата администрация. В името на пълната прозрачност, нека заявя също пред вас, че едно подобно регламентиране не може да се използва за по установяването на правила възоснова на други членове от учредителния договор, например достъп до информация, финансовия регламент или правилника за длъжностните лица. В случая става дума за регламентиране единствено в областта на добрата администрация. И съдейки по езика на тялото на господин омбудсмана, виждам, че той е на същото мнение. Силната позиция на омбудсмана оказва благоприятно въздействие върху всички институции. Благодаря ви, господин Диамандурус, за това, че бяхте на силна позиция. Благодаря на госпожа комисаря. Ще се отклоня малко от отредената ми роля на председател Позволете ми да се присъединя към положителната оценка на работата на господин омбудсмана, изразена от всички политически групи. Тази положителна оценка показва, че вие наистина изпълнихте достойно възложената ви задача. Позволете ми също да благодаря и за добрите пожелания, отправени лично към мен. Вие бяхте един прекрасен омбудсман, който работеше в името на европейските граждани. Извършихте отлична работа. Имате още веднъж думата. Uh, <clears throat> you, Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да кажа, че споделям всичко казано от колегите. Позволете ми първо да кажа няколко думи по същество и след това да приключа като отговора на казаното от вас относно институцията омбудсман и моето пенсиониране. По същество искам да кажа няколко неща. Първо бих искал да благодаря на госпожа Рединг за това, че ви информира, че комисията разглежда много внимателно въз... възможността за евентуалното приемане на закон за административната реформа на Европейския съюз на основата на член 298. Това наистина е една отлична новина и се, и се надявам, че моят че е, новата омбудсманка ще работи и ще може да работи с вас в този смисъл, защото по този начин гражданите ще имат е, много по-ясна представа за нещата и няма да ще могат да се оправят в комплексната е, структура на инструменти и правила. Ако нещата могат да се опростат, защото от е, лично е, от личен опит знам, че опростяване не значи е, редуциране, значи даване на по-голяма прозрачност и ясност на нещата. Така че трябва да има много по-опростени правила за разбиране на проблемите. Много проблеми бяха решени, някои свързани с околната среда, други с, с разширяването на Виенското летище, така че аз пожелавам на госпожа Орели е, да, да разполага с онези законови разпоредби и норми, които ще й позволят е, да работи за по-доброто администриране на Европейския съюз. Искам да отговоря на господин Мирски. Господин Мирски трябва да призная, че след 9 е, години на този пост. Вече не помна какво съм казал през 2004 година, но си спомням, че беше получена жалба е, от латвийска страна по този проблем. Доколкото знам, е, тази, тази, тази жалба беше върната на латвийските власти, но разбира се, ако искате, тя може отново да се внесе в е, офиса и служителите на службата омбудсман и госпожа Орели най-вероятно ще направят всичко възможно да ви отговорят, но наистина сте 9 години просто не помна а, какво, за какво точно, а, как, как точно, каква точно беше процедурата. Колкото до госпожа Мацони, а, благодаря за а, подкрепата от страна на вашата комисия в, за моята работа. Господин председател, трудно трудно е кога, да, да, да кажа нещо, когато а, бях, а, получих толкова много похвали а, за мен и за а, институцията омбудсман. Аз съм ви благодарен и продължавам да а, приемам нещата с е, скромност и смиреност. Но е, тази функция става все по сложна Предизвикателствата са все по-големи и омбудсмана трябва да има много качества, за да може да помогне на гражданите и на институциите да се установи една по-добра култура на отношения. Госпожа Орели знае какво е доверието в тази институция и какви са очакванията към нея. Някои от вас споменаха, че функцията омбудсман е, е специална, специфична функция. Бих искал да се позова на нещо, което омбудсмана успя да направи за консолидирането на институциите. Миналата седмица бях в Турция, срещнах се с президента, министър-председателя и правителството на Турция по повод създаването и започване функционирането на на турския омбудсмен и на службата на турския омбудсмен, нещо за което работих активно. И господин Гюл, и министрите подчертаха, че е, функцията омбудсмен е много специфична функция и че е, е, омбудсмана е този, който ще трябва да говори истината и много, много често той ще трябва да отправя към е, президента и министър-председателя слова, които няма да им се харесват но в крайна сметка диалога изисква и, крити, и критичност. Това са основните е, устои на функцията омбудсмен. Крити, критика и диалог. И, е, и накрая е, ще навлеза в така една много несигурна територия. Много, много, много често в скандинавските страни ми беше казано, ми беше казвано, че в швеци, а, че трябва омбуд, думата, понятието омбудсман да бъде неутрално, що се отнася до а, мъжкия или женския род. Така че Е, в Швеция омбудсманката също се нарича омбудсман. Аз не ви предлагам е, решение. Вие ще решите сами какво е, да бъде е, е, решението. Надявам се, че няма да изберете опцията, която избраха нашите американски приятели. Е, е, която не, е, не звучи много елегантно, но още веднъж благодаря на всички. Помагайте на госпожа Орали, помагайте на а, е, службата на омбудсмена да помага и защитава а, е, гражданите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин омбудсман. Тук думата има докладчикът господин Салавракос за две минути. Нека ви обърна внимание, че от уважение към обсъжданата сега тема ви дадох малко повече време за изказване. Но за да спазим времето за обсъждането на останалите точки от дневния ред, ви моля по-нататък да си спазвате времето за изказване. Благодаря ви, господин председател. Разискването, което чухме до момента, ми дава възможност да стигна до заключението, че Европейският парламент отдаде заслуженото на дейността на Европейският омбудсман. Трябва да имаме предвид, че ролята на европейския омбудсман е преди всичко роля на посредник. И това прави неговата функция толкова по-сложна. Той не разполага с правно обвързващи функции за прилагане на законодателството Омбудсмана разполага с функции на посредни, които могат да дадат добри резултати само ако да, самата институция на Европейския омбудсман разполага с необходимото влияние и репутация. Европейските граждани от своя страна трябва да имат възможността да се възползват от едно качествено посредничество на високо равнище, за да могат да получат правосъдието, на което имат право. Ако се търсят доводи за управляване на случайният характер на упражняване на властта, това значи, че нещо не е наред. И кризата води до подобни случаи из цяла Европа. А европейските граждани имат много по-големи очаквания по отношение на правосъдието днес, тъй като днес най-елементарни човешки права не се зачитат. А ролята на ресорния комисар също е много важна. В заключение благодаря на всички ви за подкрепата, оказана в тази работата по този, този текст. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще се състои днес в 12 часа на обяд. Следващата